вземе отношение по завършването на е, това през заселване. Председателя. Комисията винаги има право да решава дали е, ще отговоря на конкретен въпрос или не. Това не беше процедурен въпрос. Така приключваме дебата по тези резолюции. Гласуването ще е след малко. Протоколите от заседанието вчера и приятите текстове са ви раздадени. Има ли възражение? Протоколите се считат за прияти, тъй като няма възражение. Стигаме до гласуването. Първото гласуване е по 6 предложения за резолюция по отношение на Малайзия. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Преди да започнем гласуването. Имам искане от името на моята група. Когато гласуваме по отношение на еритрейските беженци, би трябвало да гласуваме поименно по резолюцията на НП. Чухте какво казва колегата. Ако няма възражения, ще приемем това искане. Няма възражения. Започваме гласуването. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пенобилна точка Г. Изменение 1. За. Против въздържали се, отхвърля се. Цялото предложение за резолюция за, против, въздържали се, приема се. 6 предложения за резолюция по отношение на Уганда. Първо съвместното предложение. Отделно гласуване по първоначалния текст, параграф 7. За, против, отхвърля се. Сега по цялата резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следват 6 предложения за резолюция относно беженци от Еритрея, задържани като заложници в Синай. Първо, общото предложение. Параграф 5, първоначален текст, разделно гласуване на две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. Има искане за проверка. Начало на гласуването по първата част. Параграф 5, първата част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. наравно. Бяха гласовете, така че отпада. Втората част отпада. Първоначалният текст за, против. Нека да направим проверка по параграф 9. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 гласа за, 37 против, отхвърля се. Окончателно гласуване по предложението за резолюция с измененията към нея за, против, Няма поименно гласуване. Господин Преда, каза, че поименното гласуване не е към общото предложение за резолюция, а по предложението на НП. Нека да направим електронна проверка. Alle Kollegen abgestimmt. Всички гласуваха? Край на гласуването. 31 на 31 отхвърля се. Сега по отделните политически групи и техните резолюции. Първо по отношение на АЛДЕ. За, против, отхвърля се. Предложението на социалистите и демократите 0715 за, против, отхвърля се, екара. Добре, ще направим проверка по предложението за резолюция на социалистите и демократите. Начало на гласуването. Проверяваме по резолюцията на социалистите и демократите. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 0719 по е... предложението на ЕКР, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Стигаме до предложението за резолюция на НП. Тук има устни изменения. Преди първи параграф има на устни изменения на господин Касини. Благодаря. Председателю, целта на изменението е да придаде острота на нашето изявление по отношение на Египет. Не само трябва да отбележим, че Египет е на... не е направил нищо, а казваме, че Египет трябва да се намеси незабавно, за да освободи заложниците и за да гарантира, че хората, които прекусяват Синай, няма да бъдат третирани и така. Има един призив към ВКБ ООН относно заложниците. Призовава египетските власти да предприемат необходимите мерки, за да се освободят заложниците от Еритрея и да се защити достоинството на хората. Призовава века БОН да отчете интересите на, на хората, които са задържани. Това е преди параграф 1. Има ли възражение? За? Против? Въздържали се? Приема се. Още едно устно изменение след параграф 7 от страна господин Сасоли. Благодаря, колеги. Тук не променяме нещата е, толкова много, просто добавяме един текст, е, който трябва да отчете параграф 9 от общата резолюция. Призовава държавите членки да се справят е, с това тежко положение чрез доброволно презаселване призовава Европейската комисия да координира тази операция и да използва наличните средства чрез Европейския фонд за беженците. Колегата Касини. Господин председател, искам да предложа следното. Вие прочетохте един текст – А, но а, ние говорим тук за правото на обежище. Защото едно е кои хора са подали искане за обежище, а друг, друг е въпросът кои хора имат право на обежище. Председателят. Господин Сасоли. Това не е дебат. Господин Касини изрази възражение. Има ли някой друг, който е против това устно изменение? Няма възражение. Няма 40 души, които да са изразили възраженици, така че устното изменение се отлага на гласуване. Yes, but we are seven, not more ich weiß dass zehn prozent ausreichen auch das wäre nicht genügend. ich habe ich hab Знам, че 10% е достатъчно, но не се изправиха 10% от депутатите. И така, за, против, въздържали се, отхвърля се. С което стигаме Добре, поискахте електронна проверка, моля гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. С което стигаме до гласуването по предложението за резолюцията с изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Предложението за резолюция се приема с 36 гласа за и 14 гласа против, с което останалите предложения за резолюции отпадат. Дами и господа, сега трябва да направя няколко съобщения. Четири предложения на съвета за първо четене и техните мотивации, както и предложенията на комисията и заглавията, чието, чието заглавия ще бъдат публикувани в протокола, са получени от парламента и срокът започва от утре за СЦ 7 4, 2, 4, 2, 5, 2, 6 и 2, 7.